правилника за дейността това искане е препратено на Комисията по правни въпроси. Компетентните органи в Италия уведомиха парламента за избирането на господин Масимилиано Салини, считано от 1 юли 2014. Той ще замести господин Маурицио Енцо Лупи. Госпожа Жан Потан официално обяви, че се отказва от мандата си като член на Европейския парламент. Компетентните органи във Франция ме уведомиха за избирането на господин Филип Луазо, считано от 1 юли 2014 година. Съгласно член 7 алинея 1 от акта относно изборите за членове на Европейския парламент с преки всеобщи избори и съгласно алинея 1 и 4 от член 4 от правилника за дейността, парламент Парламентът отбелязва избирането на господин Салини и господин Луазо, считано от 1 юли 2014 година. Добре дошли на двамата колеги. Съгласно член 3, али не е 2 от правилника за дейността, те разполагат с пълни права за участието в заседанието, заседанията на парламента и неговите органи. В случай, че преди това са заявили, че не заемат пост, който е несъвместим с мандата им на членове на Европейския парламент. Предложенията на председателския съвет за назначения в комисиите бяха представени вчера, тъй като не бяха внесени изменения по тези предложения. Те се приемат съгласно член 199 алинея 3 от правилника за дейността ни. Протоколът от днешното заседание ще бъде на разположение на парламента за одобрение в началото на идната седмица. Има ли от ваша страна бележки по казаното до тук? Няма. С това прекъсваме пленарната сесия. Закривам заседанието.